до целите си е, е, и да ги отразим в е, съответните търговски споразумения, що се отнася до социалната отговорност и до опазването на околната среда. Благодаря ви, колега Дезир. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде проведено утре в 12 часа. Следваща точка от дневния ред устен въпрос, адресиран до комисията относно антидъмпинговите дела, текущо състояние и перспективи. Това е устен въпрос, зададен от ЕНП, социал-демократи, АЛДЕ, Обединена левица, е, европейски консерватори и реформисти. Сигнатурата е О0132-2010. Първо бих искал да дам думата на вносителите. Господин Каспари, две минути. Господин председател, уважаеми колеги, антидъмпинговите мерки играят важна роля. В Европейски парламент, не мисля, че говоря от името на повечето колеги, тук не говорим за протекционизъм, а за използване на антидъмпингови инструменти. Трябва да можем да се защитим, ако дадени държави постигат конкурентни предимства чрез дъмпинг. Ако дадени компании председателят прекъсва оратора. Всичко е наред, извинявам се, казва председателят господин Каспари. Тата, господин председател, става дума за случаите, в които дадени компании пускат продукти на пазара на цени по-низки от техните производствени цени, за да може е, да изтикат от пазара своите конкуренти. Искам да разбера от комисията е, дали има информация от съвета за това до каква степен в тази процедура участват правителствата на трети страни. Има ли случаи, в които правителствата в страните, Любопитно би било, понеже предприятия загрижени за това се свързаха с мен. И на второ място много предприемачи ме молят, обърнете се към комисията, разследвайки, разследвайте тези случаи за, за дъмпинга, защото в противен случай нашите предприятия ще пострадат. Така че, какво смята комисията по този въпрос? Благодаря много, господин Каспари. Следващия оратор за две минути е господин Морейра. Presidente, colegas, eh, comissário. Gostaria. Господин председател, уважаеми колеги, господин комисар. Искам да оточня някои неща във връзка с позицията на комисията по инструментите за търговска защита, които се използват за антидъмпингови цели. Наскоро в едно съобщение на комисията бе казано, че е подписано споразумение за либерализиране на търговията, но трябва да има равнопоставеност между местните и външни производители, за да се защити Европейския съюз срещу изкривяване на конкуренцията много добре, но освен законодателството ни трябва и инструмент, с който да осигуряваме това, който да е лесен за прилагане и който да предвидим. Съветът направи своите предложения за приложението на документите на комисията за инструментите за търговска защита – какво става тук? Против е, желанието за е, подходяща търговска защита ли сме? Защото изглежда няма дерогации в комитологията и може да се окаже доста трудно проследяването на някои въпроси, при които има съперничество. Второ, Съобщението на комисията казва, че ще се провежда анализ и актуализация на инструментите за търговска защита. Ето какво ме притеснява. Ако комисията няма да се изправи срещу предложението на съвета за процедурата за използването на инструментите за търговска защита, с какви гаранции разполагаме, че когато се направи преглед на тези инструменти, държавите членки, които искат да ги отслабят, няма действително да постигнат своята. Благодаря. Следващия оратор за две минути и половина, господин Риналди. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Не сме много тук в тази зала тази вечер, е, е, но въпросът е много важен. Важен за международната търговия. Това е важен въпрос за малките и средни предприятия, за синдикатите, за дребните бизнесмени и за потребителите. Антидъмпинговите мерки са от огромно значение. Борбата срещу дъмпинга е много важен на борба комисията да принася с своите инициативи срещу дъмпинга. Ние обаче искаме да се вземат преди следните принципи. Прозрачността при действията и при процедурите и ясни критерии. Също така искаме и комуникационна стратегия, защото антидъмпинговите дела подети от комисията, дават увереност на нашите бизнесмени и работници. Разбира се, има възможност за маневриране, но тя трябва да зависи от решенията, които се вземат накрая. трябва държавите членки да участват активно и да бъдат добре информирани. Комисията а, изглежда не приема ролята на парламента в областта на международната търговия, въпреки казаното от комисари, за което му благодаря. Необходимо е парламентът да участва повече, що се отнася до антидъмпинговите мерки. И накрая, по отношение на диалога с обществото, мисля, че комисията може да се изиграе своята роля. Не само парламента трябва да изслушва хората, мисля, че и комисията трябва да вземе предвид новите изисквания, свързани с областите на изключителна компетентност, които проистичат от Лисабонския договор. За нас антидъмпинговите мерки трябва да са част от една последователна търговска политика, която е интегрирана и открита. Така ще напреднем. Благодаря. Давам думата на господин Шлютер за две минути. Благодаря, господин председател. Сега виждаме какви са последиците и жалко, че комисията не използва възможността 2007 година да реформира инстру... инструмента за защита на търговията, когато говорихме за глобална Европа. Това трябваше да направим най-напред. А въпросът е свързан с Лисабонския договор и начина на взимане на решение от процедурна гледна точка. Е, мога да кажа, че всъщност е, няма ясна процедура, но зелените нямат проблем по отношение на изпълнението. След като има ясни правила, които са прозрачни и справедливи. Искам да подчертая, че ние тук също не защитаваме само интересите на производителите, а и на потребителите. И както каза господин Каспари, ако искаме да се преборим с дъмпинга, това трябва да ни бъде целта. Във всеки случай, каква е цената? Цената трябва да включва също така и дъмпинга за околната среда когато се отбягва екологично законодателство, има преимущества и това е дъмпинг, който е също толкова сериозен, ако не и по-сериозен от другите му форми. Затова всичко това трябва да се разгледа именно в общия контекст на политиката за дъмпинг. Търговската политика, свързана с постигането на различни цели, е едно, но трябва да има мерки, които да попречат е, износа, например, на емисии, което всъщност е форма на дъмпинг. Или предприятия имат различни критерии, които са приложими, когато става въпрос за получаване на квотите за търговия с емисии. Но може би е много по-лесно да се почне една процедура антидъмпинг срещу държава, която не прилага мерки, свързани с опазване на околната среда. Благодаря, господин Шлютер. Господин Шолц, две минути. Господин председател, колеги, господин комисар. При предишната дискусия казахме, че търговската политика трябва да се разглежда в по-широк контекст – Необходимо е да се спазват международните закони и нормативната рамка, която с държавите членки вече са изковали с СТО. По отношение на антидъмпингови инструмент – Мислим, че комисията носи отговорност за защита на европейските дружества срещу дъмпинг. Бихме искали дефинициите на производствените разходи да се разширят, така че те да включат и цената, която се плаща за дъмпинг. Казано, като казваме всичко това, отново подчертаваме, че е необходима ясна дефиниция, широко обхватна, за да може да се приложи правилата, да се приложат правилата така както следва. В противен случай е, не може да се постигнат целите. Необходимо да има също така и орган за альтернативно разрешаване на споровете. Това е в интерес и на малките и средни предприятия, особено имайки предвид е, трудността, която те срещат при разрешаване на подобни спорове в сравнение с големите дружества. Надявам се, че комисията съзнава необходимостта и размаха мащаба на тези мерки. 85, 88 всъщност това са едни точки, които се отнасят именно до всичко това. Рискуват се изключително много работни места в малките и средни предприятия. Необходимо е да се направи нужната проверка от страна на комисията относно дали малките и средни предприятия осъзнават процедурите ясно. Благодаря, господин Шолц. Господин Стърди, две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, от началото на економическия спад комисията неколкократно обещава, че няма да прибягва до протекционистка политика, ще прегърне либерализацията, нещо на което вие сте голям привърженик, ще създава възможности за европейския бизнес, ще прави Европа пропривлекателна за инвестиции. Аз съм съгласен, че антидъмпинговите мерки следва да бъдат прилагани където са необходими. Проблемът е обаче дали ги прилагате тези мерки в качеството на протекционистки мерки. Е, самия е, мащаб на е, антидъмпинговите разследвания по настоящем се прилагат. за това. и, извиняйте, господин комисар, вие имате отрицателно, но аз не съм съгласен. Преди няколко седмици само една, е, едно електронно предприятие в е, Белгия е, споразумение е постигнато и въпреки това междувременно вие не свалихте обвиненият. Става въпрос за отношение между едно китайско предприятие и едно белгийско предприятие в областта на електрониката. Те се разбрали, създават работни места в Европейския съюз, а вие продължавате да ги гоните. И друг един пример. В е, Великобритания е, има проблем за фибростъклото. 43,6% е, е митната ставка върху този продукт, особено полезен за производство на какво ли не. И накрая, господин комисар, не, не вие, не вашия предшественик, а неговия предшественик въведе антидампингово законодателство в областта на изкуствените торове. Съответният отрасъл по-настоящем е, е крайно загрижен. Ние сме загрижени за продоволствената сигурност, а в същото време антидъмпинговото законодателство повишава себестойността с 173% до тук на изкуствените торове. Защо се допуска това? И тък му вие, аз а, имам доверие във вас. Вие сте човек, който може да се справи с протекционизма в Европа и аз с нетърпение очаквам вашите отговори. Благодаря ви, господин Стърди. А сега ще чуем комисаря Дегухът. Благодаря, господин председател. Аз съм удовлетворен от това, че Европейския парламент споделя нашето становище, че е, защита на европейския производител от е, опоручаването на правилата на международната търговия е, следва да се смята за необходим елемент от една стратегия за свободна и справедлива търговия. Нашите решения в това отношение все така се основават на факт фактическите констатации, на експертните оценки, аз съм убеден, че нашата система за търговско-защитни механизми е една от най-справедливите и надежни в света. Когато се води разследване за дъмпинг, са замесени много интереси и някои заинтересовани страни, естествено се опитват да влияят върху крайното решение. И все пак аз мога да потвърдя пред вас, че процесът на вземане на решение е ефикасен и прозрачен и се основава на фактически сведения и цялостен анализ. Признавам, че наскоро трети страни се опитаха да повлияят върху нашите решения, е, като упражняваха натиск върху жалващите се отрасли и дори върху държавите членки, е, в които работят. Аз категорично заклеймявам подобни посегателства. В тази връзка влизането в сила на Лисабонския договор дава възможност е, да се справим с проблема. Бих искал да ви уверя, че броят на антидъмпинговите дела остава без изменение стабилен. Господин Стърди, на ваше внимание, определено не нараства този брой. Е, ние съумяваме да избегнем значително нарастване на тези дела в резултат от световната рецесия и правим всичко необходимо антидъмпинговите мерки да не се прилагат за протекционистски цели. Повечето статистически данни сочат, че броя на делата в Европейския съюз остава по-нисък от е, в сравнение с основните ни търговски партньори, понеже в 35% от е, е, случаите европейският е, е, от случаите на, на, на такива антидъмпингови дела е, участва Китай. Господин Стърди също така зададе въпрос за един наскорошен случай, така наречен случай Модем. Е, в този случай комисията разгледа три неща. Дъмпинга, е, субсидирането и предпазните механизми. Що се отнася до дъмпинга и, и субсидирането? Се твърдят от засегнатото е, търговско дружество, и съгласно основния регламент, жалбоподателят може да оттегли жалбата си. Европейското законодателство в такъв случай предвижда производството да бъде прекратено, освен ако такова прекратяване на производството би противоречало на интересите на общността. По-настоящем разглеждаме последиците от едно такова оттегляне на жалбата. Комисията е приемала такива случаи и е прекратявала производството в миналото, без да предприема мерки. По третия случай, е, що се отнася до предпазния механизъм. Всъщност това е жалба иск от страна на заинтересованото правителство, в случая Белгия. И процедурата е по-друга. Фирмата информира комисията, че е помолила белгийското правителство да отегли искането си за налагане на предпазни мерки, но белгийското правителство все още не е информирало комисията дали възнамерява да се вслуша в молбата на компанията. Така че изчакваме становището на белгийското правителство. Нищо повече в случая. По-нататък, е, по някои от по широките аспекти на прозвучалите изказвания, търговско инструменти имат своите солидни основания. Е, при липсата на международни правила за защита на конкуренцията и е, за правила за гарантиране доброто функциониране на пазарите, тези защитни инструменти са единствената възможност да защитим нашите производствени отрасли от нелоялна търговия. И ние се стремим да прилагаме тези норми по възможно най-ефективен начин. Действието на срокове гарантира бързо действието в интерес на заинтересованите. Аз върнамерявам това да продължи, така че тази политика да бъде от полза за всички стопански субекти. Е, международните правила за търговска защита са обект на предоговаряне по настоящен в рамките на СТО. Комисията на Европейския съюз е ясна. Ние се стремим да запазим ефикасността на своите защитни е, механизми, като същевременно защитаваме нашите е, стопански субекти от чуждия протекционизъм. Преговорите в рамките на СТО, както и промените следващи от Лисабонския договор, са важни, е, що се отнася до промените на правилата, които възнамеряваме да въведем. Що се отнася до МСП, търговско-защитните инструменти определено са предизвикателство за тях, от гледна точка на своята цена и сложност. Необходимо е да се намали административната тежест за малките и средни предприятия при разследване е, на дъмпинг. Ето защо аз започнах проучване на конкретните затруднения, на които се натъкват МСП в областта на търговската защита, търсейки евентуални решения за облегчаване на тяхното положение. Що се отнася до институционалните аспекти, е, сигурно е, ви е направило впечатление, че предложението измененията по линия на кометологията, внесени от комисията през месец март, предвиждат пълно осведомяване на Европейския парламент за работата на съответния комитет. Освен това, комисията ще предостави информация за проектомерките, е, за които се иска становището на съответния комитет, както и информация за окончателните намерения на да комисията да приеме едно или друго. Като по всяко време Европейският парламент може да получава допълнителна информация, ако пожелае. И в тази връзка позволете ми да, да ви уверя, че комисията е готова да излезе с предложение за съгласуване на търговско-защитните инструменти с новата система на делегирани изпълнителни актове. Това е, е така наречения омнибус в областта на търговията. Както добре знаете, е, сериозни дискусии така в момента между институциите по целия въпрос за изпълнителните актове. Комисията внимателно следи хода на е, дискусията в контакт с останалите е, институции и ще прецени кога да излезе със съответните предложения. Въпросът обаче е кога, а не дали ще бъдат направени такива предложения. Освен това, е, председателят Морера зададе конкретен въпрос за комитологията. Аз бих искал да бъда пределно ясен не виждам каквито и да било основания, съгласно е, Лисабонския е, договор, е, за специален режим на комитологията, що се отнася до търговските, до търговските въпроси. Ние няма да приемем такова специално отношение. Разбира се, решението ще бъде взето от парламента и от съвета, макар че комисията също би могла да играе своята роля и най-сетне, ако се наложи, е, такава роля би могъл да играе Съдът на Европейските общности. Така значи, че необходимо е мнозинство, е, защото в крайна краща за това е, е, става дума, необходимо мнозинство за отмяна на решенията в областта на външната търговия. Ние няма да приемем това, аз няма да го приема. Накрая, що се отнася до външно, до търговско-защитните механизми, използвани от трети страни, да, отбелязваме нарастване на тази практика от началото на кризата на само. Уверявам ви, че внимателно следим това поведение на трети страни и предприемаме ответни мерки, когато е необходимо. Наблюдаваме, подкрепяме засегнатите европейски износители, дори е, започваме е, процедури за е, решаване на спор в рамките на СТО. В много случаи действията на комисията водят до прекратяване на разследването без налагане на защитни мерки. В други случаи защитните мерки, наложени от трети страни, са по-леки. Освен това, Въпрос също така беше зададен за евентуалните ответни мерки срещу трети страни, упражняващи натиск върху европейски дружества. Ние е, получихме заявления, сведения е, в тази връзка от европейски дружества, но запазваме тяхната анонимност, техен интерес. Имаше един а, а, случай, а, в който Китай а, а, изнесе нещата на нищо на СТО, а, но ние дори в този случай не разкрихме самоличността на търговските дружества. И последно по въпроса, ще преразгледаме ли търговско-защитните инструменти? Отговорът е не, понеже смятам, искрено съм убеден, че това не е необходимо. Предстои ни много работа в областта на външната търговия през едните години и не бих искал да подновявам разговорите по определени въпроси в хода на предстоящия преглед. Ще му дойде времето за всичко това едва след приключването на кръга преговори ДОХ. Представител на Зелените зададе конкретен въпрос е, господин Шлютер. Вие сте, знаете, има един знаменит скулптор, ваш съименник от средновековието. Вашия въпрос обаче е интересен, трябва да призная. Между както вероятно знаете, тези антидъмпингови е, дела се започват от фирмите. Е възоснова на е, искови молби, е, подадени от фирми. Така че, ако дадена фирма повдигне въпросите, които вие засегнахте в своя иск във връзка с изтичането, така наречено, на въглеродни емисии, комисията естествено ще разгледа и този въпрос и ще прецени дали да предприеме съответните мерки. В никакъв случай обаче този въпрос за изтичането на въглеродни емисии не е изключен от евентуално разследване. Всичко зависи обаче от изложението, направено от ищеца. Благодаря много. Господин Стърди, при изказванията на комисарите не е допустимо да се използват сините карти. Госпожа Маскардин има думата за две минути. Господин председател, господин комисар, антидъмпинговите мерки са един от най-ефективните инструменти за търговска защита в Европейския съюз. Те ни позволяват лоялна конкуренция и дават ясни правила по процедурата за комитология. По Лисабонския договор е ясно, че Актовете за приложение включват дейността на комисията, а съвета и парламентът могат да проверят работата на комисията. Компромисът, по който говорим днес, на практика отменя ролята дадена на парламента по Лисабонския договор, нещо, което може да доведе до демократичен дефицит в институциите. Ние не отхвърляме предложението за различно третиране при мерките за борба с дъмпинга. Защото целта е да се избегне несигурността и всъщност трябва да защитим легитимните интереси на дружествата, които страдат от нелоялна конкуренция. Намираме се в условия на тежка економическа криза и точно сега би било много странно да се приключват и, е, и, да се приключи използването на антидъмпинговите процедури. Държавите членки трябва да гарантират по-добро развитие. Нещо, което е възможно само ако има правила, които защитават пазара от злоупотреби и правят процедурите ефективни и бързи. Благодаря, госпожа Маскардини, от името на групата на социалистите и демократите. Господин Пирия има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар уважаеми колеги. През последните години броя на антидъмпинговите дела, подети от комисията, се покачи. Това защото се увеличиха практиките на нелоялна конкуренция от страна на други компании спрямо европейските. 332 са антидъмпинговите дела, които тъкат в момента. Ние вярваме в честната и справедлива конкуренция, въз основа на правила за равнопоставеност. Трябва да се гарантира ефективността на европейските инструменти за търговска защита, които се използват за коригиране на нередности трябва да се имат предвид и последиците на реформата на комитологията и ефективността на инструментите за търговска защита. Трябва ли да допускаме дипломатичните служби да вземат решение по антидъмпинговите мерки? Но за да вземем решение, ни трябват обективни данни. Благодаря, господин Пирия. Следващия оратор е от името на европейските консерватори и реформатори, господин Захарадил. Благодаря. А, показаното от господин Стърди, наистина, а, антидъмпинга е добър слуга, но лош господар, защото наистина може да се защити е, предприятията от е, нелоялна конкуренция, но същевременно може, разбира се, да бъде използван за протекционистски цели, а също така и за затваряне на европейския пазар от износ от трети страни. Господин комисар, моля ви, направете всичко по силите ви, за да спрете това. Така че в крайна сметка антидъмпинг мерките да не бъдат използвани за преследване на протекционистски цели и за затваряне на европейския пазар. Това няма да бъде в наша полза. Една затворена Европа няма да е в полза на никого. Европа трябва да е открита и да е сътрудничество с цял свят. Това е в полза на всички ни. Благодаря ви. Благодаря господин Захредил. А сега а, госпожа Писото. Тя не е тук. Тогава преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Кьостингер. Благодаря, господин председателю. Социалният дампинг има методи, които се използват от развиващите се страни. Е, много важна е тази тема, когато дискутираме различни споразумения за свободна търговия с трети страни. Във всички области от производство, от производителния сектор, европейските предприятия не бива да страдат а, е, е, от това, че не са равнопоставени. Същото въжи и за Меркосюр и споразуменията. Трябва наистина да има устойчиви елементи в е, договорите. В селското стопанство дъмпинга е много голям проблем. Например, ако изчезне определен е, час от производството, ако има спад или срив в е, е, надниците. Много е важно да се има предвид е, това, когато се разглежда споразуменията между Европа и Южна Америка. Благодаря за тази важна тема, която разглеждаме сега. Благодаря, госпожо Костенгер. И сега, за да обобщи дебата, давам думата на комисар Дегухт. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко ще отговоря. Все още трябва да отговоря на въпроса на господин Шолц за фибростъклото. Антидъмпинговите мита наистина могат да повишат цените за МСП и комисията прави нужното, за да изчисли всичко това, така че в крайна сметка МСП да могат да участват в процедурите. В този случай обаче Ставаше въпрос за малко въздействие, защото Китай има само 14% от европейския пазар в този сектор. А за господин Зарадил мога да кажа, че е, тези търговско-защитни механизми да, наистина риск може да възникне, но като че ли господина почти изчезна от залата, Въздействието е върху броя случаи и всичко това зависи, разбира се, от запитванията и исковете, които се получила комисията. Системата се основава на правила в съответствие с правилата на СТО и има достатъч, когато има достатъчни данни, че има дъмпинг, тогава комисията може да разкрие процедура – а вече господина съвсем, съвсем напълно изчезна от залата, който зададе въпроса. Благодаря. Филен танк. Благодаря, комисарио Дегухт. С това приключваме дебата. Следващото заседание четвъртък, 25 ноември от 9 до 1 часа. След това, след обед, ще има също заседание. Разполагате с дневния ред.